убедени, че нашите ценности ще бъдат в основата на законодателството и че ще останат там. Благодаря за екаре господин Киркхоп. Госпожо комисар, този